за пътническата технология за проследяване на полети. Това е нашия дебат сега. Давам думата на господин Кра... Крамер. Уважаема госпожо комисар, дами и господа, от името на Комисията по транспорт искам да задам устния въпрос за спътниковата система за проследяване на полети. Много трагедии в че има нужда за ясно проследяване на самолетите. Спомняме се трагичните събития на малайския полет 317 и Air 447, както и на много-много други полети. 30% от цялото пространство, въздушно пространство се покрива от моментната система. Това включва както спасяването, така и проследяването. Значи има нужда от действия. Една от многообещаващите възможности е проследяването с пътниковите, т.е. спътника за автоматично проследяване. Това означава по-добро управление на въздухоплаването, по-добър контрол, повече сигурност, но и повече ефекасност и контрол и по-малко е, разходи за инфраструктури. Е, тоест една много печеливша ситуация за всички засегнати страни. Е, правилата трябва да се преосмислят и то в името на спасяването на човешки животи. Също и Международната организация за гражданско въздухоплаване подкрепя нашата инициатива. Тоест, е, Международния съюз по далеко съобщенията и Международната организация за гражданско въздухоплаване са за. Те ще подемат инициатива на бъдещата конференция в Женева през ноември за спътниково проследяване на полети. Сега моят въпрос е какво смята комисията по този въпрос и какво смята да направи в а, контекста на конференцията през ноември през Женева. Благодаря, госпожо комисар. Очакваме с интерес вашия отговор. Благодаря. Искам да благодаря на вносителя за този въпрос. Давам думата на комисаря за отговор госпожо председател, уважаеми депутати. Позволете ми за четвърти път да се обърна към вас по също много важна тема. Комисията счита, че спътникови технологии за проследяване на полети е нещо положително. След инцидентите с Air France полет 447 и този на малазийските авиолинии бяха предприяти мерки за по-лесно локализиране на бедстващи въздухоплавателни апарати. Регулаторният процес се движа с бързи стъпки в Европейския съюз на 19 юли 2015 беше дадено положително становище по предложението на комисията за промяна на съответния регламент, що се отнася до изискванията за съоръженията за проследяване, локализиране. Ние предлагаме решения, които не се базират на една единствена технология. Има достатъчна гъвкавост доста технически варианти се предвиждат, както съществуващи, така и такива, които ще бъдат разработени в бъдеще. Например, търсене и спасяване чрез Галилей и други възможности. Следните принципи ще бъдат приложени. Първо, изискванията трябва да бъдат технологично неутрални и да се базират на изпълнението. Те трябва да гарантират, че ще има автоматичен е, но подаване на информация на големите въздухоплавателни е, средства за тяхното местоположение с е, цел евентуално на установяване на местоположението и спасителни операции. Изискването също трябва да посочва, че ще има бекап захранване защото това липсваше при полета на малазийските авиолинии. На трето място авиокомпаниите и производителите на въздухоплавателни средства трябва да използват най-добрите технологически възможности. Трябва да се приеме цялостен пакет, който да се публикува преди края на годината. ИКАО също усъвременява норми, за да отчете тези аспекти. Ние работим също за осигуряване на интернет връзки за пътниците чрез използване на сателитните възможности. Целта е да има пълно проследяване на полето от излитането. Комисията би искала да подчертае, че това е едно от възможните решения, съществуват и други. Бяха пред... представени различни варианти в технически документ на ИКАО. На Международната конференция през 2015 година за радиосъобщения трябва да се разгледат тези възможности. Съветът също прие заключения по тази световна конференция за съобщения, но въпросът не е разрешен. Ние ще работим заедно с останалите държави, които ще участват в световната конференция, за да се разгледат тези въпроси по време на преговорите. Освен това, комисията приема АДС Б системите ние също отбелязваме, че в подготвителната работа по Световната конференция за радиосъобщения ще се разгледа също и възможността за IDS-B за предаване на съобщения от въздухоплавателните средства в съответствие с стандартите на Международната организация за гражданско въздухоплаване и КАО. Благодаря за вниманието. Председателката сега ще изслушаме мнението на представителите на политическите групи. Първо давам думата на господин Маринеско от името на НП. Благодаря, госпожо председател. За съжаление, nici până acum. Motivul este inexistența unui sistem care să asigure o urmărire globală. За съжаление, трябва да кажа, няма добра система за проследяване. Полетите не могат да бъдат проследявани. Само 30% от въздушното пространство е покрито от проследителни системи. Липсват технологии, и липсват наземни инфраструктури. Системата в момента е много скъпа, тя не е ефективна, самолетите не могат да бъдат с точност проследявани. А сега има една, едно добро решение, а именно системата сателита АДСБ. Тази система може да бъде приложена и за тази цел трябва само да се получи разрешение за използване на лента за радиочастот, от, на радиочастотния спектър. Това може да се случи през ноември 2015 е, година на конференцията в Женева. Ако това не се случи, ще трябва да изчакаме още 4 години, когато ще дойде отново възможност за получаване на лента от радиочастотния спектър. Това е, всичко това е важно за трансатлантическите полети, особено. ИКАО и Международния съюз за далекосъобщения подкрепят тази инициатива. Ние приветстваме инициативата на комисията и се надяваме държавите членки също да подкрепят предложението на комисията. Благодаря. Благодаря. Господин Маринеско, че спазихте времето за изказване. Следващият колега е госпожа Андерсон от името на социалистите. Благодаря, госпожо председател. Регулаторните органи, индустрията и гражданите смятат, че спътниковото проследяване на самолетите трябва да се подобри. И индустрията е готова да изиграе своята роля тук. Само, че няма достатъчно радиочастотен спектър, който да се посвети на тази задача. Тук не става дума само за операции по издирване и спасяване. Става дума освен това да се помогне по по-добър начин на самолетите да избягват неблагоприятни климатични условия, да замърсяват по-малко и така нататък. Съответните регулаторни органи вече подкрепиха отделяне на част от радиочастотния спектър за по-доброто проследяване. Аз приветствам този устен въпрос. Мисля, че ако подобрим процеса, това ще е от полза за всички и за редовите граждани. Приканвам колегите да подкрепят резолюцията. Благодаря, госпожа Фостер. Uh, Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, аз приветствам внесеният въпрос от колегата Майкъл Крамер мисля, че времето е подходящо това да се направи. Въпроса за радиоспектъра за авиационният сектор го поставих повече от а, а, преди много време. Тогава беше а, заради мобилните устройства, които нарастват а, и а, беше във връзка с обсъждането на Галилей. Ние искаме да имаме технологии, които да ни позволяват да ползваме съвремени системи за проследяване на полети. Обществеността очаква, че ще бъдат добре и изцяло разгледани причините, довели до съответни катастрофи и ще се дадат възможности тези, които се занимават с издирване и спасяване, да могат да се вършат работата. Така че ние изцяло от групата на ЕКР е подкрепяме това предложение. Благодаря. Господин Теличка има думата. Госпожо комисар, госпожо председател, ние подкрепяме въпроса, но също така ние бяхме и участвахме в неговото съставяне. Вижте се, че комисията ще положи всички възможни усилия, което е приветствано от нашата група. Вие освен това казахте, че пакета за авиацията, която, който ще бъде предложен в началото на декември, ще предложи съответните мерки. Вашите три ключови елемента показват, че нужните условия са на лице това е без съмнение. Вие казахте, че технологията трябва да е по принцип неутрална. Това е така, но трябва да погледнем и оценката на въздействието. Въпросът е обаче да има оперативна съвместимост, трябва да, бъде, трябва да вземе предвид и разходите. Не непременно най-низките разходи трябва да играят основна роля, но разходите трябва да бъдат разумни. Освен това, Спектрумът е важен. Трябва да се получи частота в спектъра. Благодаря. Господин Ертук е следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Естествено, аз също подкрепям предложението на колегата Крамер. Аз обаче искам да кажа нещо за професионалната авиация за гражданската авиация, мисля, че тази система трябва да покрива и малките самолети. Има едно френско изследване, в което се казва, че всяка година се случват 15 нещастни случая. Половината от тези случаи а, завършват със смърт. И мисля, тук има голям потенциал за предотвратяване на подобни нещастни случаи. Затова пледирам към въвеждането на системата АДСБ. Още през 2008 година Европейският парламент изработи доклад по, своя, по собствена инициатива за въздухоплаването. Нищо обаче не се случи от комисията. Затова още веднъж ви моля от е, името от страна на Европейската комисия да реагирате и на този доклад. Благодаря. А сега следващият оратор. Eljárás elsőként е, képviselő asszonynak adok szót. Muito obrigada, caros colegas, senhora comissária. A segurança na... Преминаваме към спонтанните изказвания госпожа Де Агуар. Уважаеми колеги, целта на пътниковите системи за проследяване на самолети е да помага е, и да се знае къде точно се намира самолета. По-настоящем обаче съществуващите системи покриват само 30% от земната повърхност. Има зони, в центъра на някои океани или е, в горски пространства, които са непокрити от такива системи. Системата АДСБ би довела до по-голяма ефикасност, е, до повече спасени е, самолети, до по-добро управление на въздушния трафик. Искам да попитам комисията обаче дали е направила оценка на слабостите на системата АДСБ и дали разполага с календар за това кога точно трябва да се разгърне тази система. Благодаря ви за този въпрос. Господин Мариас е следващия оратор. Самолетните катастрофи в Европа ни напомнят за това, че стотици хора загиват при подобни инциденти и Причините им не винаги стават ясни, нито пък се разследват достатъчна степен. Сега се намираме в цифровата епоха, затова е неприемливо, че едва 30% от авиокомпаниите разполагат с системи за проследяване. Необходимо е да се въведат системи като АДСБ, за да се подобри ефективността на авиацията и да се осигури по-голяма сигурност. Тази система трябва да се прилага в световен мащаб, без да се нарушават, разбира се, правата на човека и при спазване на суверенните права на държавите, въпреки че системата трябва да е в световен мащаб. Председателката, благодаря ви, колеги. Искам да помоля за тишина в залата, за да можем да изслушаме комисаря. Госпожо председател, уважаеми депутати, Комисията благодари на Европейския парламент и на депутатите, на колегата Крамер за този въпрос, който отразява загрежеността и очакванията на голям брой европейски граждани. Ние подкрепяме мерки по отношение на глобалното проследяване на полети от рода на системата АДСБ. Както казах във въведението си, ние ще работим по едно законодателно предложение, предложение, което ще иска да създаде едно сигурно и ефективно проследяване, глобално проследяване на полете. Ние с интерес очакваме и реакцията от съвета, така че да може да приложим съответното законодателство колкото се може по-бързо. Благодаря за отговора от комисията. Е, ще имаме проекторезолюция по тази тема. Гласуването ще се случи днес. Имаме още малко време до 11.30. Ще направим кратка пауза до гласуване.